Градата, в която те се намират, предвижда 2288 квадратни метра. Тази сграда е изключително тясна за тези пете организации, поради което те искат да получат нова сграда и респективно да бъде освен това не е възможно да бъде удължен и договора за найем в тази му форма. Там в момента има по 4 човека в една работна стая и това не е състояние, което може да се приеме за дълго време. Авеню де Туасандор става дума за договор за пловоползване. Собствениците са частни лица, има добра транспортна връзка и тази сграда, за която говоря, тя е строена през 1991 година, в момента се ремонтира и в бъдеще няма да има проблеми. Тази сграда не съдържа азбест и за бъдещите законови разпоредби частният собственик се съгласи да поеме разноските. Плодоползването ще бъде в се предвижда за срок от 15 години и също така не е ясно дали тези joint undertaking ще продължат да съществуват. За това са необходими решения на съвета и на парламента. Освен това, трябва да се види какви са предимствата. Те са в синергийния ефект, когато става дума за IT инфраструктурата, когато става дума за сигурността на сградата, а плодоползването това ще означава, че ще имаме някои данъчни облегчения е, сътрудниците ще се увеличат от 73 до над 100. Освен това, около 4000 квадратни метра ще бъде площа на офисите, ще има достатъчно паркоместа. Освен това, найемът е абсолютно приемлив. 100 и 70 евро на квадратен метър. Естествено, ние съзнателно не приехме най-ефтината оферта, защото ако бяхме приели такава, тя може би би била по-лоша. Бихме платили по-малко, но това, което бихме наели като сграда, би означавало допълнителни разноски за нас. Така че, според мен, подбраният обект е най-добрият към момента. Фитинг аут разходите ще бъдат 1,19 милиона, като ще се разпределят годишно за първите 5 години общите разноски за целия срок на договора до 2017 година са 9 милиона 273 хиляди и имаше 27 заинтересовани лица които в съответна процедура бяха проверени, останаха 6 и в крайна сметка става дума 27 податели на оферти, след които на втори кръг бяха излъчени 6 и избрахме най-добрата оферта. Според мен е много положителен факта, че като цяло около 60% по-скоро над 60% от общите разходи се поемат от частния, частния собственик, частната страна и 40% от Европейския съюз, така че аз смятам, че отношението на нашата комисия трябва да бъде положително. Благодаря. Аз също отговарям за тези joint undertaking. Аз прочетох много внимателно всички материали, свързани с този случай. Мисля, че ние не би трябвало да имаме проблеми с това. Мога само да подкрепя докладчика по отношение на сградната политика. Така че сега можем да приемем, че сме взели решение по този случай. Чудесно. Моника, сега можеш вече да разпространиш добрата новина. Сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Започваме с нашия докладчик и след това председателят на Европейската инвестиционна банка ще вземе становище и ще ни каже някои допълнителни неща. Ивайло, моля. Uh, Благодаря, госпожо председател, господин председател на Европейска инвестиционна банка, колеги. Вече по няколко повода сме говорили по темата, която ще представя днес в доклада си. Само да ви напомня, че нашата комисия трябва да определи и да помогне на парламента да изгради становището си за увеличаване на правомощията на Европейска инвестиционна банка, що се отнася до операциите извън Европейския съюз. Сегашният мандат изтича през октомври 2011. Ние ще се опитаме да решим въпросът колкото се може по-бързо, за да може инвестиционната банка да продължи дейността си без проблеми. Подновяването на мандата е свързано и с голям интерес от страна на парламента. Шест комисии са участвали в изготвянето на становището. Направени са много предложения, дадени са много идеи. свързани с външния мандат на банката. Искам да благодаря на комисията за чудесното предложение, което е внесла. Искам да помня, че процедурата е по съвместно вземане на решение, което означава, че трябва парламента и съвета да се споразумеят по текста. Мисля, че предложението на комисията е добра основа за намирането на за постигането на общо становище. Искам да благодаря и на Инвестиционната банка и на господин Майштат, председателя й, по-конкретно, защото тя винаги е била готова да обсъди всички въпроси, представляващи интерес за евродепутатите. Това много улесни нашата работа. Надяваме се, че това ще спомогне и за определенето на окончателното становище на парламента. Искам да благодаря на докладчите в Сянка, колегите от другите политически групи, а и докладчите от другите пет парламентарни комисии. Ще ви представя общите насоки на нашите предложения, свързани с външния мандат на Европейската инвестиционна банка. Каква е нашата цел на първо място? Да се увеличи връзката между дейността на банката и европейските политики. Предложението, което е внесено, осигурява по-добро съгласуване на дейностите на Европейската инвестиционна банка и различните институции на Евросъюза. Включително и по отношение на определенето на хоризонтални цели, определенето на цели за региони и за страни. Целта е дейностите на банката да допълват външната политика на Европейския съюз. На второ място, предлагаме да се отпусне допълнителна гаранция от 2 милиарда евро, която в момента бе в резерв и да се даде право на банката да използва тази допълнителна гаранция, за да финансира мерките за смягчаване на климатичните изменения в страните, които отговарят на условията и за други проекти на банката. Целта е отново да се предприемат мерки по един от основните аспекти на външната политика на Съюза, именно борбата с климатичните изменения. Водихме пространствена дискусия за ролята на банката, що се отнася до ангажимента на Европейския съюз за постигането на целите на хилядолетието на ООН и по-конкретно работата в развиващите се страни. Дебатът и идеите бяха в, в най-различни насоки. В резюме мога да кажа, че ние не можем и не предлагаме да се промени профила на Европейската инвестиционна банка. Това е реномирана, добра инвестиционна банка, която трябва да остане такава, за да може да продължава да постига добрите резултати, които постига до момента. Също време, много от проектите по които банката е поела ангажимент, са свързани с развитието. Ние предлагаме по-официално да се вземе предвид аспекта на дейността на Европейската банка, свързан с развитието, по-конкретно развиващите се държави. Много важно е по линия на външната политика да се види как дейността на банката допринася за развитието на страните и партньорите на Европейския съюз. По-конкретно, това означава банката да извършва правно-технически анализ преди всеки проект, този анализ трябва да се води от критерии, свързани с развитието на съответната страна. Освен това, искаме да се предвиди механизъм за отчетност на резултатите от дейностите на банката и дали те са допринесли за развитието в страните бенефициенти. трябва да отправим ясно послание към съвета и да сме напълно наясно, че банката се нуждае от допълнително човешки ресурси и достъп до фондове от Европейският съюз, особено ако искаме банката да работи в страни, които не са толкова добре развити и при които дейностите са свързани с поемането на собствен риск от банката. В предложението се опитаме да предложим и по-добро съгласуване на дейността на Европейската инвестиционна банка и други финансови институции. Тук говоря международни финансови институции, Световната банка или национални институции за подпомагане, с които имаме добро сътрудничество до момента. Тук изхождаме от проучванията за смесването на безвъзместна финансова помощ и на кредитите, които се отпускат от комисията, а също и на опита ни в Африка където работим на една платформа с други финансови институции. Предлагаме тази практика да се доразработи и да се създаде работна група същевременно, която да се занимае с въпроса как да се подобри допълнително сътрудничеството и съгласуването на дейността с други финансови институции партньори. Искам да ви предупредя, че една от основните теми в преговорите с съвета ще бъде таваните. Банката работи с общ таван от 26,8 милиарда евро до момента. Средствата са заделени за различни райони. Европейският съюз помоли през изминалите години банката да увеличи дейността си в някои от регионите. Освен това сме добавили и нови страни в списъка. На практика това означава, че ако искаме банката да запази тези темпове на работа, без да ги отслабва, ще се нуждае от допълнителен паричен ресурс. Ние предлагаме се размерно увеличаване на тавана, Бюджетното отражение на подобна мярка след две години ще бъде около 9 на 100 от е, предложеното увеличение. Това е един свеж паричен ресурс, който ще се влее в гаранционния фонд. Ефекта на лоста от използването на подобни фондове ще е доста голям, до 15 пъти повече, което е много добре. Парите добре ще бъдат оползотворени в бъдеще. Друг въпрос. Бъдещето на механизма за финансиране на развитието в Европейския съюз. Ние обсъждаме мандата на банката до 2013 година. Много скоро ще се започне сходна процедура. Възоснова на доклада на мадреците, оглавяван господин Кандесио, реномиран експерт в финансовите среди. Бяха предложени различни решения за подобряване на ефикасността на средствата, които се използват за развитие. Тук се включва и създаването на клон на Европейската инвестиционна банка в средносрочен план или друга институция за развитие. Не можем да предопределим какъв ще е изхода от дискусиите в тази област, но според мен абсолютно необходимо е всички заинтересовани страни да обсъдят въпроса как различните средства в Европейския съюз, национални и общности, могат да се използват по-добре за развитието. Ние предлагаме да се създаде работна група, която да се занимава с този въпрос и да представи резултати от своята работа преди следващият мандат, който касае периода след 2013 година. И на последно място, един въпрос, който е за парламента – прозрачност. Повече информация за работата на гражданите, по-добра структурирана информация до парламента – по-концентрирана оценка на въздействието за проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка. Това са все въпроси, които ще видите в доклада, в различните части. Бяха направени наистина много интересни предложения. Някои предлагат напълно преструктуриране на дейността, но това не е нашата идея. Основната ни идея е да стъпим върху положителният опит на Европейската инвестиционна банка, а не да въвеждаме някои рискови елементи. Целта е да се запази долу-горе структурата на активите на банката. В заключение, госпожо председател, срока който, за изменение, който се предлага е 4 ноември. Ако колегите от комисията не възразяват, предлагам да се скъси срока, за да може доклада да мине на гласуване в комисията в края на ноември. Това го правя, защото вече сме водили редица дискусии с колеги от други комисии, водили сме срещи с другите докладчици в Сянка. Ако колегите не възразяват, госпожо председател, предлагам крайният срок за изменение да е 28 октомври, за да може да се впишем в графика, а именно до края на ноември докладът да бъде гласуван в комисията по бюджета. Това е последно указание ако сега на 28 октомври, което означава следващия четвъртък, 12 е, часа според мен, определим крайен срок за измененията, тогава трябва да се види дали преводът може да бъде извършен своевременно, за да можем през ноември да гласуваме в комисията. Ако няма други възражения, има ли някакви възражения? Дали 29 ще бъде подходяща дата за вас? Да, аз мисля, че 29 също е подходяща дата. Да. Значи 29 нов срок за внасяне на изменения, 29 октомври. 12 часа. Това е новият срок за внасяне на изменения, което означава до следващия петък в 12 часа. Сега обаче искам да помоля всички колеги, тъй като докладът на Ивайло Калфин е, приключи, имаше доста шум в залата. Е, става дума за двамата координатори от НП. Моля, когато говори е, председателят на Европейската инвестиционна банка, много ви моля, пазете тишина. Чува се съвсем ясно, че шумът престана, така че сега ви давам думата, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че вие създадохте необходимите условия да можем да проведем дискусия на спокойствие. Първо, искам да благодаря на господин Калфин и на докладчиците от останалите комисии. Към нас бяха отправени много въпроси и смятам, че това е добър знак знак за вашият голям ангажимент както на докладчика, така и на останалите във връзка с Европейската инвестиционна банка. Аз ще спазя точките така, както бяха очертани от докладчика. Ще бъда съвсем кратък. Първата точка, която подчерта господин Калпин, е свързана с факта, че е необходимо да се осигури кохерентност между дейностите на Европейската инвестиционна банка и политическите мерки на Европейския съюз. Това е много съществена точка. Оценката, която беше извършена от външни експерти, потвърждава, че като цяло дейностите на Е и Б съответстват на политиката на Европейския съюз. Обаче има необходимост от подобрение по отношение на синергийния ефект. Комисията също направи предложения, които ние приемаме. Тези предложения са насочени към една обща ориентация във връзка с нашите действия извън Европейския съюз. По тази причина вие напълно имате право и аз установявам при моите пътувания в чужбина – че действията на Европейския съюз, обективно погледнато, са изключително важни, Що се отнася до това, което правят отделните държави членки и Европейския съюз като цяло, ние в световен мащаб сме най-важните донори на финансови средства, но това като че ли не се осъзнава. Ние губим ефективност, защото няма достатъчна координация между различните донори. Така че в случая ни е необходима по-голяма степен на съгласуваност и за това трябва да се ангажираме по-силно. Следваща точка, която беше обсъдена, беше предложението както за 2 милиарда, сумата, която трябваше да бъде спряна за действията във връзка с климатичните промени. Европейската инвестиционна банка по подкрепя това предложение, защото то съответства на един от нашите приоритети. Освен това, ние ще следим тези 2 милиарда да бъдат използвани не само в един регион на света. Ще се погрижим да има добър баланс по посвояването на тези средства, но със сигурност ще бъде много добре, ако парламентът и съветът приемат това предложение на комисията. Следваща, трета точка, която засегна докладчикът, е малко по-деликатна. Приносът на Европейската инвестиционна банка към целите за развитие на хилядолетието. Най-вече става дума за основната цел борба с бедността. Аз чух, че докладчикът направи предложение – да не се променя профила на Е и Б. Е и Б не трябва да се превръща в банка, която предоставя помощ за развитие. Аз мисля, че ако се предложи това, мнозинството от съвета ще бъдат против това предложение. Но докладчикът посочи също, че ЕИБ трябва да бъде по-внимателна и да следи какво е въздействието на нейните инициативи върху е, Икономическия растеж. Ние се надяваме, че тук ще има положителни развития, що се отнася до борбата с дейност, бедността. Разбира се, тази връзка не е пряка, тя е непряка. Ние имаме необходимите инструменти, за финансиране, когато става дума за операции е, за борба с е, бедността. Когато става дума обаче за образованието, тук не разполагаме с необходимите инструменти, защото става дума за финансиране с е, кредити при изгодни липси, ликви. Ние не можем да гарантираме това, защото уставът ни забранява да финансираме нашите собствени кредити. Естествено, ние можем да постигнем тук напредък във всички случаи може да се действа по-формално, по-систематично, когато става дума за помощ за развитие. И аз, доколкото разбрах, докладчикът иска точно това. Смятам, че то е възможно при две условия, които вие самите, самият посочихте. Първо, трябва да се приеме факта, че е необходим допълнителен персонал. Ние трябва да назначим допълнителен персонал в нашите представителства извън Европейския съюз. И освен това, що се отнася до управителния съвет, той включва представители на 27-те държави членки и аз е, предлагам да се назначи е, допълнителен персонал за операции в Европейския съюз. Тук не бих имал проблеми. Но когато става дума за предложение за разширяване на персоналния състав в представителствата извън Европейския съюз, аз срещам голяма съпротива, най-вече от страна на държавите членки, които имат собствени агенции за помощ за развитие и не искат Европейската инвестиционна банка да се разраства в това отношение. Следователно, аз бих казал да е, на докладчика. Аз съм абсолютно за вашето предложение, обаче при условие, че ние ще имаме възможност да назначим допълнителен персонал, за да можем да подобрим оценката на въздействието и да можем също така да извършваме по-прецизен мониторинг на нашите действия. И второто условие, вие това също го посочихте, че трябва да се осигури по по-широк достъп до отпускане на кредити при благоприятни лихви, защото и за най-бедните страни ще трябва да могат да се предвидят заеми е, при лихви, които са под е, обичайните за пазара. В момента ние им предоставяме заеми на обичайните лихви за пазара, а ние сами не можем да намалим лихвите. Можем да направим това само когато имаме външни източници, европейския бюджет или други източници други средства, като например средства от доверителни фондове. В случая е важно ние да погледнем малко по-детално на целите на а, политиката за развитие, така че да осигурим тези допълнителни средства. Четвъртата точка, която вие споменахте, господин докладчик, тя е свързана с необходимостта а, за координиране с други финансови институции да се подобри тази координация. Да, това е ясно. Днес на заседанието на председателите на многостранните банки за развитие, на което беше преканена и ЕИБ, аз пледирах и продължавам да пледирам за това ние да се организираме по-добре помежду си, най-вече за да избегнем двойната работа, когато става дума, например, за анализ на проекти. Ние чудесно можем да разпределим работата си, можем а, и да използваме работата на Mutual Reliance. Това е институция, която е работила и преди. Това може да намали разходите най-вече по отношение на кредитополучателите. Те, респективно, трябва да реагират на а, това, което се предлага от кредитодателите, така че нашите кредитополучатели ще си облегчат работата, ако избегнат този анализ. А това означава по-системна работа с другите международни финансови институции. Аз разговарях с председателят на Европейската банка за възстановяване и развитие и подписахме меморандум за разбирателство. Друга точка, точка, която засегнахте, е така наречения блендинг, което означава комбинация от субсидии и заеми. Аз мисля, че за тази цел е, трябва да се разшири достъпа до кредити при благоприятна лихва. Вие самият посочихте пример, който функционира добре. Това е доверителния фонд за инфраструктури в Африка. Там ние комбинираме заеми от Европейската инвестиционна банка с субсидии, които идват от един доверителен фонд, който се е, поддържа от европейския бюджет и също от е, доброволни вноски на държавите членки този доверителен фонд за инфраструктура, инфраструктури в Африка всъщност обвързва и други източници с цел финансиране на инфраструктурни проекти в Африка. Това е интересен модел и ние бихме могли да го използваме изцяло и в други региони на света. Така че сме съгласни с това предложение за блендинг, т.е. за комбинация от заеми на Е и Б с субсидии от други източници шестата точка, която вие споменахте, господин докладчик, е свързан с темата за таваните. Тук трябва да признаем, че настоящите тавани за нас създават проблем, защото държавите членки, когато избухна кризъка, е, искаха да ускорим предоставянето на кредити не само в Европейския съюз, но и извън него, така че средствата от кредитите да се освояват по-бързо. А това означава, че държавите членки е, трябваше да намалят разполагаемите средства. Това се отнася най-вече за портфейла който е, е свързан с предприсъединителната помощ, например за страните кандидатки от Западните Балкани. Това, което остана там като средство е твърде малко и трябва да намерим решение. В противен случай тези страни, които са се устремили към Европейския съюз и които отчасти съвсем официално са поели пътя към Европа, е, на тях би трябвало да им кажем, че за съжаление ще трябва веднага да спрем средствата. Това не е възможно, така че тук не е необходимо решение. Виждам, че са внесени изменения в тази насока. Така че ако допълнително от нас се изисква на да направим нещо а, за новите страни, а са посочени пет такива, аз смятам, че ако имаме такова желание, наистина ще трябва да напасваме таваните. И последната точка, господин докладчик, вие се спряхте на следващата финансова прогноза от 2014 година. Имате право, че трябва да започнем да говорим за нея, защото тук ще трябва точно да обсъдим архитектурата на финансовата помощ, предоставена от Европейския съюз и в рамките на тази нова финансова рамка бихме могли да е, направим следващи стъпки в посоката, зададена от Мишел към Десю. Мисля, че в следващата финансова прогноза ще бъде възприето нещо от предложенията на групата около господин Камдесю. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Виждам, че има много голямо единодушие по този въпрос. Сега отправям въпрос към аудиторията. Дали има Изказвания по двата доклада? Не. Виждам, че не. А, Йоран. Имам въпрос. Доколкото разбрах от двамата изказали те се преди това има известна неохота сред държавите членки за разширяването на мандата на ЕИБ. Това фундаментален въпрос ли или те виждат някакъв риск, че ако се разшири а, мандата, ще може да се, няма да може да се даде една по-голяма роля на ЕИБ. Дали става въпрос за въпроси от вътрешно естество или има ли конфликт между Европейския съюз и. Е... Да, благодаря. Хелга, е следващият оратор. Благодаря за презентациите. Благодаря също така и на доклада. Ние подкрепяме това, което е, е общата ви линия. Искам да повдигна обаче следните въпроси. Така както чета потребностите за допринасяне на развитието на страните, където се провеждат операции, достатъчно важен, за да бъде споменат в членовете на документа не само в диспозитива, не само в преамбюла. Също така, устойчивото управление на глобалните природни ресурси се споменава по член 21 на договора и това трябва да бъде включено в решенията, защото смятам, че следва да има по-голямо въздействие е, на устойчивото развитие. Бихме желали това да има по-важно място в текста. И накрая за консултациите за финансирането на някои проекти. Тук може също така да се покажат ясните критерии за изключване на, е, във връзка с финанс, финансиращите операции на ЕИБ. И а, това трябва да бъде а, след одобрение на борда. Аз ще ви представя това, което казвам а, в писмена форма, но от гледна точка на зелените ние ви подкрепяме. Бихме желали да се откроят някои аспекти и може би да се постигне компромис. Да, Карл? Благодаря, госпожо председател. Само няколко кратки коментара първо позволете ми да благодаря на докладчика за амбициозната задача, с която се е заел и е, мисля, че той много дълбоко навлязал в е, темата. Също времено обаче, когато човек се впусне много по съдържанието, тогава изпуска е, проблемите на микроуправлението. Така че тук има място за известно балансиране микроуправлението не отива твърде далече. В общи линии ние сме много удовлетворени от доклада на от подхода на докладчика. Миналата седмица проведохме много добра дискусия. Мисля, че е много важно да се види как Европейската инвестиционна банка може да се използва като средство за подкрепяне на други важни решения, които имаме да вземем в стратегията 2020 години или стратегията за Балтийско море или за стратегията за Дунава или други стратегии, които подкрепяме в парламента и които може би ще бъдат отразени в изменения. Съвсем накратко подкрепяме позицията на докладчика и сме сигурни, че в крайна сметка той ще бъде добър доклад. Благодаря. Следващият оратор благодаря, госпожо председател. За Павърти Редакшен аз смятам, че за да се гарантира така както беше казано от преждеговорившите, е, това е изключително важно да се промени операционният модел на банката. Това естествено изисква повече персонал и повече средства и е, когато се има предвид настояща економическа криза и малкото средства в бюджета, това естествено е проблематично. Ние не сме в състояние тук да се отдаваме на големи иллюзии, но аз мисля, че бихме могли индиректно все пак да направим направим нещо и Европейската инвестиционна банка би могла да се занимава повече с проекти, които имат по-голям ефект върху населението, върху развитието, върху правата на човека и може би е, бихме могли да обсъдим тази тема още веднъж. Така че е, в е, рамките на съответните комисии тази тема би могла да се обсъди още веднъж. Благодаря. Сега давам думата на нашия гост. Причината за съпротивата към идеята за разширяването на дейността на ЕИБ извън Европейския съюз и превръщането на Европейската инвестиционна банка като истинска Международна банка. Мисля, че първо това се дължи на страха, е, че ако ЕИБ изхв... разшири действието си твърде много извън Европейския съюз. Това ще бъде в ущърп на Европейския съюз. Е, и има държави членки, които смятат, че Европейската инвестиционна банка следва да бъде вътре в Европейския съюз. Това е в контекста на стратегията 2020 година, която вече беше спомената. Също така някои важни стратегии в рамките на Европейския съюз. Тук чухме за Балтийската стратегия, Дунавската стратегия. Да, те са много важни, но опасението е, че ако ЕИБ е, се разшири и излезе извън, твърде много извън Европейския съюз, това ще бъде в ущърп на операциите вътре в съюза. Другата причина за противопоставянето на държавите членки е, е, се дължи на факта, че някои държави членки имат свои собствени агенции за развитие и не биха искали е, конкуренции в кавички на своята дейност. Именно за това няма такъв широк консенсус за операции извън на Европейския съюз поне не толкова силен консенсус, както той съществува за операции вътре в Европейския съюз. Аз естествено мога да взема отношение по някои от предложенията за включване на точки в преамбюла или а, точки в диспозитива. И последния ви въпрос, госпожо. По-скоро Европейския съюз следва да изиграе по-важна социална роля. Това да но а, трябва да го направим с наличните инструменти. Това са пазарни инструменти и нашият опит е, че това може трудно да се финансира. Действията с, с социално въздействие върху здравеопазването или образованието трудно могат да се финансират. Да, финансирахме няколко болници, но в общи линии е много трудно да се финансират подобни действия с разходи с, с заеми, които са обременени с лихви и по-скоро тогава може да се използва други инструменти, не заеми от Европейската инвестиционна банка. Имаме още 5 минути. Моля. Имам два въпроса. Първият се отнася за изменение 55. Какво е причината за увеличаването на 1 милиард фонда? Това свързано ли е с, призноше... с приложение 1 или с 2 или с общите дейности? Второ, какви са разпоредбите свързани с рисковите заеми. Бихте ли цитирали а, проценти за а, нискостандартни заеми или тъй наречени лоши заеми или смятате, че това е а, един, а, това, това не съществува този проблем. Сега, по втория въпрос. Прилагаме обичайните правила за банки, е, изискванията по база. Следователно трябва да разпределим част от нашия капитал. Е ясно, че за рискови операции е, консумираме повече капитал. Именно а, това е причината, поради която ние обсъждаме с комисията. Аз днес се срещах Имах среща в, с комисията по стратегията Европейски съюз 2020 и трябва да намерим финансови инструменти, които да, да дадат ефект на лоста на фондовете в бюджета на Европейския съюз и да намалят изчерпването на капитали на е Б. Всичко това трябва да бъде отчетено и мога да ви уверя, че процента на заемите, които следим е 0,4% от общите заеми, общи, общото количество заеми, така че в общи линии нямаме проблеми. Добре, сега давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Съвсем, съвсем накратко бих желал да отговоря. Йора е прав. Ние обсъждахме този въпрос в нашата група. Е, Дейностите на банката извън Европейския съюз са около 10% от общите и дейности, така че аз не мога да си мисля, че това, което банката прави извън Европейския съюз, може да бъде огромна заплаха за онова, което тя прави вътре в Европейския съюз. Не смятам, че това е силен довод. Естествено, тогава, когато говорим за разширяването на дейностите извън Европейския съюз, се повдига въпроса за бюджета, който е много деликатен за редица държави членки. И това ме води до последния въпрос на господин Гудманис Председателя на банката говори за ниския риск. Тук има една особеност в този документ, който е една гаранция, предоставена на Европейския съюз за дейностите на банката извън Европейския съюз. Тоест, банката има две възможности или да действа на свой риск, и тук изискванията са много строги, за да може банката да остане в, на върха или Б, да се впусне в операции, които не могат да бъдат направени на нейн риск е с гаранции на Европейския съюз, която се осигурява чрез един гаранционен фонд, който се управлява от самата банка, който е някъде от порядъка на 9% от гаранцията. Гаранцията покрива около 65% от операциите на банката. Така че, ако погледнете наличните средства, а, това създава един значителен лос за външните дейности на банката. И нещо, което беше много важно, и това беше въпрос, който беше зададен от Хелга Трюпел, това е за консултациите на място. Обсъждахме този въпрос. Има много силен интерес от всички страни в парламента. Президента на банката не спомена това, но банката има промотори на на заемите. Всеки проект се управлява или от държава, или от частна компания извън Европейски съюз и всички тези консултации трябва да се извършват от онзи партньор, който прави съответния заем възможен. И е това, което искаме от Европейската инвестиционна банка е да изиска от съответния партньор да извърши тези консултации, които не се правят от самата банка, а тя изисква от местния партньор да направи това. Има редица въпроси. А, ние бихме желали всичко това да бъде качено на интернет, за да може всеки да знае какво става тогава, когато говорим за финансиране на операции а, чрез нашите финансови институции. Председателката. Благодаря. Още веднъж искам да напомня на всички, които не успяха да чуят край, т.е. последен срок за внасяне на изменения 29 октомври 12 часа. Добре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Извинявайте, е, искам да ви изкажа моята най-дълбока благодарност и мисля, че със сигурност ще се срещаме по-често с вас, особено когато говорим за е, плана за действие 2020, после го за стратегия 2020. Виждам, че Ласло влиза тъкмо в залата. Така че ние трябва да направим сега двете неща. Първо, трябва както да обсъдим а, точка 5 от дневния ред, коригираш бюджет, така, че, и, така и точка 7 от дневния ред, мобилизиране на средства от фонд Солидарност. Тези точки са непосредствено свързани помежду си. Раймер може би ще трябва сега малко да си поеме въздух или може веднага да вземе микрофона и да започне. Всъщност, Ласло, нека да решим кой първи ще говори, ти или Раймърс. Тези теми са непосредствено свързани помежду си. Мисля, че това е твоята задача. Т.е. ако когато той а, направи своите препоръки, а, ти да направиш твоите, така че нека Раймер все пак да започне, моля. Благодаря и моля за извинение, че толкова бързо влязох в залата, но идвам от Берлин от една дискусия на финансовия съвет за собствените средства и аз мисля, че това трябва да бъде задача на всички, тъй като е включено в договора. Така че това е метода на китайската капка. Сега, за мобилизиране на средства от фонд Солидарност въз основа на междуинституционалното споразумение от май 2006 година, 17 май, трябва да посоча, че Максимално годишно могат да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 милиард. Комисията, възоснова на исканията на Ирландия и предвид е, въздействието на тези регионални наводнения от ноември 2009 година и възоснова на цифровите данни, които предостави ирландската страна, и изготви една специална клауза на член 2 алинея 2 и приложи този текст, според който извънредни регионални катастрофи могат да бъдат включени, е, когато става дума за отпускане на средства от фонд Солидарност защото обикновено там, където се прилага фонда Солидарност, става дума за по-малки суми, но като се има предвид е, ужасът на този регионална катастрофа, беше приложен е, този изменен текст на член 2 алинея 2 е, от регламента за солидарност и тук като цяло става дума за 13 милиона. Това са средства, които са отпуснати от Европейския фонд Солидарност от моя страна няма никакви е, възражения във връзка с това. Беше следвана обичайната процедура. Преди гласуването в Комисията по бюджета трябваше да бъде изслушано становището на Комисията по регионално развитие. Разбира се, отново възниква проблема с. А, а, а, бюджетните кредити за а, е, плащания и е, когато става дума за изтичане на срока, трябва да има достатъчно средства в е, е, този фонд. Това е критичната забележка, която мога да направя и тя е единствена, а иначе в смисъла на европейската солидарност аз мога само да препоръчам да бъде е, изпълнена тази задача. Благодаря в Cover News е, подобни изменения, че крайният срок е, за внасяне на изменения е 28 октомври 12 часа часа. На 9 ноември ще проведем гласуването, а вече е, по време на пленарното заседание през ноември ще има гласуване, но няма да има смисъл да гласуваме, ако Ласло не ни е, одобри средствата. Е, е, Мисля, че е пределно ясно, че при подобни случаи, както и по предишни случаи, бюджетната комисия винаги е оказвала своята подкрепа, а също и докладчика, дори и когато имаме така нареченото регионално измерение. В моята държава Евроскептиците много спекулират с темата. Знаете за бедствието, което удари страната, което бе доста сериозно, макар и с ограничени последствия. И определено 0,6 на 100 от брутния национален доход от страната. Тоест, което е над 0,6 на 100 е природно бедствие. А ако е под 0,6 на 100, не е чак толкова природно бедствие, а по-скоро промишлена катастрофа. Та мисля, че тук имаме проблеми с европейската солидарност. Иначе по бюджетния ред номер 9 ще кажем да, това е ясно. Но се мисля, че тук трябва да се замислим, че има и други проблеми, промишлени щети, които могат да са доста сериозни. Спомнете се за Индия преди няколко години. Отравянето там – Подобни инциденти също изискват солидарност, без да се забравя, че в крайна сметка тези, които носят отговорност, трябва да си платят. В бъдеще мисля, че е разумно да се предприемат незабавни мерки под формата на кредит. Казвам незабавни мерки, а не след няколко месеца, за да се помогне на изпитващите затруднения региони. А след това, когато се установи кой носи отговорността, виновниците трябва да си платят. С това приключвам. Крайният срок е същия. Надявам се, че няма да бъдат внесени никакви изменения. Това съвсем не е обичайна процедура. И на последно място, не по самата тема, във връзка с нея. На пленарното миналата седмица бях шокиран, когато нашия докладчик Седония получи 4 минути за да говори по целия бюджет. И след това аз, който трябваше да говоря само за нещо съвсем малко, за коригиращия бюджет, бюджет от съвместната дискусия също получих 4 минути. Мисля, че имаме някакъв проблем с времето, което се отрежда за изказванията. И си мислех, как можем да отредим толкова малко време за докладче, който работи една година по въпроса, и да даваме същото време за съвсем по-малък въпрос, по който даже няма какво толкова да се каже. Аз имах два коригиращи бюджета, получих два пъти по 4 минути и още две минути допълнително, за да приключа темата. Мисля, че трябва да се повдигне този въпрос, а именно годишният бюджет е един от основните компоненти на работата на Европейския парламент. И трябва да дадем възможност на докладчика да представи по същество бюджета на европейските граждани. Четири минути според мен съвсем не са достатъчни. Благодаря. Разбираме вашите аргументи. Администрацията на парламента просто е видяла, че пише докладчик и не се е задълбочила повече. Искам да подкрепя някои от нещата, които каза Ласло. Както видяхме, много дълго време минава преди да бъдат получени средствата, което само по себе си може да се окаже проблем. Някои от нас поставяха под съмнение цялата идея за Фонда за солидарност. При наводненията в Алпите е, си спомням германците колко много искаха това и ние им казахме, не го правете, защото вие ще си платите след следващите 25 години. Това се случва. Искам да поставя следния въпрос пред представителите на комисията. Той касае сроковете. Не могат ли те да се съкратят, съкратят в бъдеще? или просто според правилника трябва да мине толкова дълго време. И на второ място, по въпроса, който повдигна Ласло. Когато имаме инциденти, които не са природни, са от друго естество. Когато обсъждахме фонда за солидарност, обсъждахме и какви варианти има за бедствия, като тези в Унгария, възможността за отпускане на средства за тях по линия на Фонда за солидарност. Брайан Кроули. Благодаря, искам да благодаря на докладчика за ентусиазма, който е проявил. Искам да обявя, че аз имам интерес. Моят роден град бе наводнен през 2009 18 милиона евро са щетите. 4500 граждани бяха засегнати. Работата на предприятията бе нарушена за дълго време. Много важно е да се отпуснат тези средства. Само искам да ви предупредя. Мерките не трябва да са незабавни, защото има едно изискване, както каза Ласло, да се види дали някой друг не носи отговорността. Много хубаво ще е да се ускори процедурата, разбира се, много трудно да се осигури незабавно финансиране. При все това, мисля, че идеята на Ласло за кредитен механизъм за причинение човека бедствия като тези в Унгария, които изискват незабавно почистване, незабавно жилищно настаняване, незабавно осигуряване на санитарни условия, надхвърлят обичайния капацитет на службите и трябва да се отпускат такива средства при подобни случаи. И на последно място, съгласен съм с Ласло. Абсолютно абсурдно е, че човека, който представя доклада за бюджета в парламента, получава само 4 минути за изказване. От предишния си опит знам, че на заседание на съвета на председателите, докладчика, дето се вика, може да получи един час за представянето на подобен доклад. Благодаря, Раймер. Благодаря на Ласло и благодаря на всички за интересната дискусия, която беше проведена. Не искам да си спеца следното указание. В момента, в което нашите фондове като фонд Солидарност не могат да действат. Има така наречения член 122, който а, гласи, че съветът при природни бедствия може да приеме финансова помощ от Европейския съюз за тази страна. Парламентът се информира в такива случаи. Това е горе-долу текста на този член. А в а, документа за бюджетния преглед, когато става дума за 60 милиарда от е, механизма за стабилизиране, правното основание е член 122 и когато съветът е, прие този текст, е, който предвижда и механизми за стабилност при банкови катастрофи или природни бедствия, мисля, че комисията би могла да прояви повече новаторски дух, когато става дума за подобни бедствия. Благодаря. Моля. Няколко думи. Сидония не ме помоля да направя това изказване за отреденото време. Благодаря, ние не си представахме това. Значи, 28 последен срок за внасяне на изменения, 28 октомври, 12 часа. Сега влиза нашият председател, който поема председателството. Благодаря, Юта. Аз присъствах на трилога на тристранните разговори по Европейската гражданска инициатива. Мога само да ви успокоя, че компромиса, към който е, там се движат, изобщо няма да се отрази на финансовото състояние на Европейския съюз. Добре, преминаваме сега към точка 8 от дневния ред. Докладчикът е Джовани Лавия и той ще ни е, запознае с това дали има отлагане е, не, всъщност е, неговия доклад е, ще бъде отложен, но тъй като той го няма, доклада пада от дневния ред. Точка 9 от дневния ред. Франсуа Алфонси. Моля, говорете в микрофон. Да. Става дума за изменение на регламент номер 861-2006 във връзка с обща политика по рибарство и въздействието върху бюджета, ние тук не можем да кажем нещо особено. Единствено може да се добави, че водещата комисия по рибарство е внесла изменения, които обаче не се отразяват върху бюджета. За това мисля, че не е необходимо да се изготвя становище и бих предложил да информираме компетентната комисия, тъй като всичко това няма отражение върху бюджета в тази комисия не е необходимо да се изготвя становище и смятам, че по този начин процедурата ще се ускори. Благодаря, казва председателя. Имате ли забележки или коментари по тази точка от дневния ред? Ако не, тогава се присъединяваме към препоръката на докладчика и ще се задоволим с писмо от председателя на комисията. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 10. Това е, както казах, точка 10. Точките 10, 11, 12, 13, 14 и 15 са включени в обща дискусия която е посветена на различни предложения за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Матера е докладчик, дава ми думата. Благодаря, господин председател. Искам да помоля за вашето търпение да ме изслушате, защото аз имам 6 изменения във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и шесте е, изменения идват от е, Нидерландия, от е, сектора графика, който беше засегнат особено тежко от економическата криза, така както автомобилния и текстилния сектор. Искам сега да се спра на отделните точки. Тук става дума за освобождаване на 598 служители, които са от северната и южната част на областта. Холандия, съжалявам, че не можах да изговоря правилно името. Извинете, 2, милиона и 300 хиляди евро са свързани с това като сума. И след това, във втория случай, става дума за 700 освободени работници и служители от предприятия, най-вече в сферата на пресата и мултимедиите. 2 милиона 2000 170 хиляди е сумата. След това следващото предложение, то е свързано с над 800 освободени работници от около 70 предприятия, 2 милиона 800 000 и 90 хиляди се искат тук и след това следващото искане е за 750 освободени работници от 45 предприятия в региона Гелдаланд и Обрайзъл, ако правилно мога да произнеса. И тук става дума за сума в размер на 2 милиона евро, които се искат. При последните поискани суми Европейската комисия даде съгласието си съгласно член 2, точка С от регламента тук е, е, това попада в е, свободната преценка на комисията дали може да приеме или да отхвърли тези суми, предвидени за освободени работници. Става дума за искания за не толкова големи суми, ако трябва да сравним с размера на сумите, които току-що посочих. Тези освободени работници, които посочих, ще имат много голямо социално въздействие и аз искам във всички случаи комисията да приеме последните две искания за отпускане на суми, защото във първия случай Става дума за 190 е, освободени работници от Лимбург, 550 хиляди евро е, са поискани, а Последното искане е свързано с 140 работници, освобождени от две предприятия. 450 хиляди евро е сумата, която се иска от фонда. И някои колеги тук в комисията вече обсъдиха тази тема, но комисията вече установи какви ще бъдат изискванията за прехвърляне на средства, които не са освоени и които са предвидени за малки и средни предприятия. Аз наистина тук трябва да подчертая, че комисията наистина предвижда много ясни граници, при гласуване, гласуването в комисията по бюджети е предвидено за 9 ноември и ние се надяваме, че ще получим съгласие на, този, на пленарното заседание през ноември. Благодаря. Има ли представител на комисията? Генералният директор. Съжалявам, че не ви забелязох е, веднага. Вие сте в края на залата на последния ред, като лош ученик, но все пак тук сме в зала, където се провеждат помирителни заседания и всички сме равнопоставени. Вие ли ще вземете думата или някой друг ваш колега? Ще даде допълнителна информация или ще вземе отношение по казаното от докладчика? Една забележка тези случаи са до голяма степен идентични, както виждате. Те касаят един и същ отрасъл, един и същ принципен проблем – съкръщаване на работни места. Но поради причини, проистичащи директно от е, регламента за фонда за приспособяването към глобализацията, трябва тези случаи да бъдат представени като регионални случаи по силата на член 2б или като изключителни случаи по силата на член 2C, свързани с член 2B. Затова имате 6 случая, а не един общ пакет, който да бъде разгледан от комисията. Иначе обясненията на докладчика бяха съвсем обстойни. Благодаря. Да, пакета наистина е доста голям. 6 са случаите общо, 6 различни случаи, по две различни процедури. Съкратени са около 3000 работници. Очевидно, в такъв случай трябва да се използва средства по линия на фонда. Ако няма други желаящи за думата, Искам да ви напомня какъв е времевия график. Комисията по заедост приема своя соби. Но крайният срок за нашите изменения е 28 октомври, 12 часа. Доклада Матера ще бъде прият на 9 ноември на следващото ни заседание. Целта е той да мине на пленарното през ноември. Ако нямате други бележки, да минем на 16-та точка. Това е един технически въпрос. Освен това е доста а, скучен. А, това са отговорности на Европейската комисия, на бюджетните власти, просто биват информирани, освен ако докладчика Раймер Бъге иска да каже нещо специално. Няма нужда от такъв доклад, така че аз всъщност е, искам да запитам е, Раймер дали иска да вземе отношение. Не, аз мисля, че тези технически корекции просто можем да ги приемем за сведение, като имаме класически пример за това, че при технически корекции, бюджетни и технически въпроси много често се заплитаме, защото става дума за такива процедури, при които преговорите са много тежки и когато става дума за технически корекции, предвид е, БНД, предвид е, кризи и така нататък, съдържат изискване за коригиране за категория Б и ако държавите членки са държави бенефициенти и когато става дума за плюс-минус 5% отклонение от първоначалната оценка, то тогава трябва да се направят съответни корекции в бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания. Това са неща, които трябва да ги имаме предвид и трите засегнати държави членки членки Чехия, Польша и Словация. След това ще трябва 1 милиард е, е, да имат като задължения и 282 е, милиона плащания в програмата 2011-2013 година и като резултат те на тази бюджетна техника те е, ще получат съответни думи. Така че това е много добро свидетелство колко е, добре е, е да се познават тези технически детайли. Благодаря. Добре, тогава аз ще променя моята презентация. Това са важни детайли и наистина те са много интересни, е, когато Райнер ни ги обяснява. Добре, аз мисля, че комисията не иска да вземе отношение. Няма някой, който да желая да вземе думата. Твърде естетични сме. Е, сега стигаме до следващата точка. Не е точка 17. Аз бих предложил докато генералният директор на Генерална дирекция изследвания дойде тук, да изчакаме. Защо? Защото той а, отговаря за а, надзора над проекта ИТЕР, а това е точка 17 от нашия дневен ред. В момента той говори по тази тема пред комисията ИТРА и ще дойде тук след няколко минути, така че предлагам да го изчакаме и да започнем с точка 18 от дневния ред. Давам отново думата на Барбара Матера. Всъщност това е доклад, по който ще се гласува. Става дума за нейния доклад по темата Ирландия. Но тя преди това иска да каже нещо. Да или не? в крайна сметка Става дума само за една забележка, ако ми позволите. Ние говорихме за мобилизиране на средства от този фонд и бихме могли да гласуваме, обаче отсъстват много колеги и може би трябва да отложим гласуването, но това трябва да решите вие, господин председател. Аз мисля, че ние имаме становището на комисията по заетост, няма изменения, така че директно бихме могли да гласуваме. Добре, господин докладчика. Кой е за? Благодаря. Против? Господин Покос? Въздържали се? Добре, благодаря. Тогава докладът е прият единодушно с изключение на господин Бокос. Това ще отразим в протокола, господин Паков. Сега преминаваме към точка 19, доклад на Ласло Суриан. Той предлага трансфер на средства. Всъщност не аз предлагам трансфера, комисията. Това е тъй наречения общ трансфер и аз мисля, че ние можем е, доста да се гордеем, защото казахме, че парите са малко. Сега тук има предложение по раздел 1 за увеличение с повече от 1 милиард евро и това си е нещо. Всъщност, през последните 10 години това предложение е най-големия общ трансфер като процент преди 5 години сумата беше малко по-голяма. Аз не съм обаче много удовлетворен и позволете ми съвсем накратко да обясня защо. Защото ние намаляваме бюджетни линии, увеличаваме бюджетни линии. И в крайна, в крайна сметка линиите, които орязваме, ще създадат впечатлението, че изразходваните средства са 100%, тъй като неизразходваните средства не остават там. Така че, когато анализираме коя е, по коя линия се изразходват средствата а, правилно, не можем да използваме крайните числа механично. Ще видим какво е било гласувано като бюджет, какъв е бил изпълнения бюджет и тогава вече да преценим дали една или друга линия се прилага правилно, с добри резултати или не. Така че процента не са коректно интерпретирани. От другата страна на медала напълно подкрепям предложението на комисията, че ние не сме изцяло подготвени да изпълним потреб, да отговорим на потребностите от други източници. Представете си какво ще се случи в съвет, ако се направи предложение да се вложат свежи пари в тази линия. Независимо от факта, че по едно бе Имаме авторизация, че ако потребностите са по-високи от гласувания бюджет, тогава държавите членки ще бъдат готови да платят. Сега, а, линията за развитието на селските райони а, а поне се извършват плащания. Анализът е нещо хубаво, гласуването е хубаво нещо също. И а, инструкцията е да се гласува положително по тази точка. Време да живееш, време да умреш. Същото на френски язик. Време за анализ, време за вод. Префразирам Ерих Мария Ремарк. Желаете ли да вземете думата господин Годманис? Да, един съвсем дребен коментар, защото говорих с господин Суриан по този въпрос. Възможно ли е да задам въпрос на комисията? Ако погледнете е, 22 е, е, документ, тук се е, предоставят средства за три фонда. Тук е написано много положително увеличаване на средства за едно бе за фонда за регионално развитие, за кохезионните фондове и програмата вече се изпълнява. Въпросът ми е защо е, по социалния фонд е, не се работи вече, защото фондовете показват, че има едно увеличаване само от 18%. Искам да запитам комисията защо по двата фонда се работи добре, а по третия не. Благодаря. И така, сега разбирам, че ние сме изправени пред е, проекта за е, банковия трансфер – на а, столетието. А, до такава голяма сума до сега не е била превеждана. А, може би ще ни бъде необходимо да се изготви а, време, за да се изготви становище по този въпрос. Така че целта, която си поставяме е да гласуваме по този въпрос на 19 ноември, тъй като 11 ноември е крайният срок за приемането. Междувременно ще може да се отговори на доклада, да, да, на, на въпроса. Искам да благодаря на генералния директор, че се присъедини към нас. Сега ще дам думата на господин Манка. Владимир, имаш думата. Благодаря, господин председател. Да, наистина ще бъде изключително кратък. Тук имаме два трансфера. Единият за економически и социален комитет, предвид предложените промени, които се отнасят за превръщането на две а, временни а, позиции в една времена и една постоянна. А, едното предложение е да се намали първата позиция по, въпра... по бюджета няма да ни трябва допълнителни средства. 78 000 евро ще бъдат спестени и аз мисля, че може да го одобрем. Председателят отлично. Така, по този член имаме ли някакви въпроси? Който е за, моля гласувайте. Против? Въздържали се? Приема се единодушно. Благодарим на нашия докладчик. Да, другия трансфер е за Европейския парламент. Знам много добре, че когато имаме пенсии за преживели а, съпрузи или за сираци, това е нещо, което не можем да планираме и за разликите имаме по-големи изисквания от предвидените суми. Необходими са ни 150 000 евро. Допълнително предлагам да го одобрим. Добре, това е сумата. Всъщност ние ще гласуваме за нашите е, съпруги, съпрузи, които ще ни надживеят за, против, въздържали се. Благодаря ви. Приема се единодушно. И благодаря. С това приключваме и може да се върнем вече към точка 17, а именно изискванията помежду институционалното споразумение по проекта ИТЕР. Аз искам да кажа, че това е една точка, по която бяха проведени няколко размени на мнения в нашата комисия. Това ще бъде една от точките, която ще бъде включена в преговорите, които ще започнем утре с съвета по бюджета 2011 година и по изменението на бюджета за 2010 година, по което няма все още споразумение между трите институции. Но, именно поради това, че не сме започнали още тези преговори, бихме желали да чуем становището на човека, който води този тема. Бих е, помолил Райме. Извинете, аз мога да си спестя всичко това. Присъствах на едно заседание в присъствието на генералния директор. Моята забележка я отправих тогава във връзка с финансирането и поставих по най-сериозен въпрос е, въпрос е, най-сериозно въпроса какво бихме направили с финансирането на ИТЕР, когато става дума за международен проект и аз е, казвам, че с изключение на една една политическа група. Всички останали политически групи принципно, повтарям, принципно са за ние да намерим пътища за допълнително финансиране, обаче естествено нещата стоят така, че това допълнително финансиране не може да се направи просто така, само по постъпило предложение и 400 милиона да бъдат предоставени по реда за селско стопанство и накрая 540 милиона до 2013 година да се търсят и след това да се извършва преразпределяне на средствата от седмата новата рамкова програма и така нататък, според мен много интензивно трябва да се търси и да се провежда дискусия за структурите на управление и менеджмент на ИТЕР и също трябва да се изясни защо се е стигнало до тези допълнителни цифри, защото те надхвърлят рамката на първоначално договорените суми. Освен това, аз искам да чуя, доколкото разбира се може да ни информират как се развива дискусията по отношение на менеджмента, структурите на ИТЕР, също така на специализираната консултантската помощ и осигуряването на по-добра база, за да може в бъдеще да се осигури по-добро функциониране на ИТЕР. Освен това искаме да попитаме как по отношение на тези открити въпроси стоят графиците и сроковете в съвета. Разбира се, не по модела това, което дойде, трябва да се вземе решение по него и да се финансира компенсира с милиарди. Просто всички е, неща, които са свързани с отчетност, отчетност остават приоритет на решение на съвета, след като, разбира се, е, е уведомен бюджетния орган за допълнително финансиране от какъвто и да било вид. Аз мисля, че ние трябва да е, получим отговор от нашите гости на този въпрос и след това да продължим дискусията. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Салва Гареят помоли за думата. Аз предлагам колегите, които имат въпроси към комисията, да взема думата сега и след това господин генералният директор може да отговори на всички. Джеймс Селс и още някой. Сега давам думата на следващият оратор. Господин председател, ние подкрепяме много силно този проект ИТЕР и изцяло сме съгласни с неговото осъществяване. Аз мятам, че той е изключително важен за бъдещето на изследователската дейност в Европа и осигуряване на нейната индустриална конкурентоспособност. Колегата Беге вече посочи, че тук става дума за известна несигурност, която е свързана с целият този проект. И освен това ние говорихме, че е, отново финансовият план не е изготвен особено добре и че е, това в крайна сметка означава, че средствата ще трябва да се вземат от сектора селско стопанство. И е, очевидно тук е, не е разбрано правилно какво струват такива индустриални проекти и в бъдеще със сигурност ще има други проекти, които ще са свързани с селското стопанство. А 2010 година е последната година, в която е възможно подобни операции да бъдат извършвани. От 2011-2012 година може да се приеме, че по друг начин ще се действа в сферата на селското стопанство. Ние говорихме за основните принципи последния път, когато оставаше дума за селското стопанство. Това беше обвързано с економическото възстановяване в Европа и беше казано за последен път, че ще се ползват средства от сектора селско стопанство, за да се финансират такива проекти. А сега установяваме, че това се прави отново. Аз мисля, че това е една от основните причини за помирителната процедура утре и през следващите седмици се състои в това да се изработи предложение, според което средствата да не се взимат винаги от селското стопанство, защото в крайна сметка се получава така, че средствата от селското стопанство отиват отново в е, средното съсловие, което средните предприятия, които могат да използват тези средства за допълнително финансиране на ИТР. Това са неща свързани с управление на бюджета, това са принципни въпроси въпроси и ние не искаме да използваме излишъците, т.е. излишните средства от селското стопанство за такива цели. Както селското стопанство, така и ИТР са приоритети за Европейския съюз и за нашата бюджетна комисия. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Мерси боку, euh, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това, което бих искал да чуя е, от генералния директор, се отнася за това, как се ще се извърши финансирането, тъй като колегите казаха, че ще има известна промяна, три пъти по-голяма промяна и как това следва да бъде финансирано в бюджето. И още нещо съвсем конкретно, по което бих искал да чуя отговор, тъй като от вас хитрисуват моите избе, избиратели крайната дата за проекта JET, за квалифицирането на хора за проекта ИТЕР, защото може да се окажем, че ще се създаде една система ИТЕР без достатъчен брой хора, които да я управляват, тъй като няма да има достатъчно хора за програмата JET и а, като европейци ние да можем да се възползваме от а, проектите, проистичащи от а, ИТЕР. Благодаря, Джеймс. Пол Рюбих. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е насочен към това какво е, е състоянието на преговорите е, на междуправителствено равнище, защото финансовите проблеми са не само в Европа, а и при нашите партньори. Там има договори, които предвиждат е, много дисбалансирано гласуване. Гласовете не са в добър баланс и аз мисля, че що се отнася до междуправителствените споразумения, предложение от страна на комисията се предвижда изменение и ние искаме да видим как е, стоят нещата и това е и моя въпрос. Второ, необходимо е ново правно основание за увеличаване на средствата и строителната паза, която сега предстои. И това е следващият въпрос, след като фазата на изграждане изисква много големи суми дали тук ще има квалифицирана процедура на възлагане на обществена поръчка, дали ще бъде възложена поръчката на професионална строителна фирма, защото подобни строителни обекти изискват професионален менеджмент и последният ми въпрос е дали е, евентуално е възможно да се изготви бизнес план, който да ни покаже как ИТЕР ще се справи с тези задачи, свързани с строителството, какво ще се случи, ако не разрешим средствата и какво би се случило, ако намалим сумата с 1 милиард. Т.е. какви ще бъдат въздействията на тези три предложения върху проект. Благодаря. Елга Трюпел. Благодаря, Хелга Трюпел. Да, благодаря, господин председател. Както Раймер Беге току-що посочи, аз спадам към известната група, която е против проекта ИТЕР, обаче искам да добавя, че ние не сме единствените. Обединената левица също не подкрепя като политическа група този проект, а има и тук отделни колеги, които не подкрепят проекта и ако изцяло не го подкрепят, поне са скептични към него. Аз искам да добавя, че не се наемам да реша и да твърдя, че този проект никога няма да бъде успешно завършен. Това не може е, да се каже. Има някои е, изследователи, които казват, че успеем, някои членове на политически групи казват не, но това, което за мен е основен въпрос е да си зададем въпроса, да се запитаме дали изобщо е уместно толкова средства в момента да се предоставят и да е, отпадат проекти много успешни, различни от изследователската програма, проекти, за които знаем, че са успешни и ако не, то ще бъдат такива в кратки срокове. Това е централният политически въпрос и въпроса за ориентацията. И сега ние стигаме до един друг резултат, различен от вашия. Стигаме до финансовите въпроси. Ани Янсен не след обед говори за това, че имаме други важни програми, защита на климата, енергийна политика и не можем да ги финансираме. Но Салватор каза, че не можем винаги да взимаме средствата от бюджета, така че трябва да си отговорим на въпроса откъде да вземем парите. Или вие поне трябва да отговорите на този въпрос, след като желаете да бъде финансиран този проект. И аз смятам, че това е малко политика като Штрауса, да си зарива главата в пясъка. Тук има проблеми, там има проблеми, да ги избягваме, но а, така не може да се действа. Ясно е как ще действа съвета. Говори се само за преразпределение преразпределение на съществуващите в бюджета средства и въпросът е дали сме готови да платим тази политическа цена. Както казах, зелените не проявяват такава готовност, но естествено аз бих могла да попитам Салвадор, ако не става дума за редеплоймент, може би тогава за данъка върху финансовите транзакции. Аз смятам, че това е също интересна идея. Искам обаче сега, освен съществения въпрос, да се спра на въпроса за менеджмента. Господин Рубе го засегна и то не за първи път. Миналата седмица чухме, че има огромни проблеми с менеджмента и затова бих помолила комисията да се спре и на един друг проблем. Когато имаме проект, който се изпълнява в момента и има проблеми с менеджмента и а, е, за този проект трябва да се мобилизират средствата, тогава въпросителните стават още по-големи. Благодаря, Хелга. И сега генералният директор вече може да види, че има много групи, много различни групи, които и държави, които проявяват интерес. Сега ще дам думата на колегата, който ще вземе отношение от името на Франция. Благодаря, господин председател. Искам да кажа само една дума за този проект ИТЕР. Е, определено имаше трудности, които бяха посочени тук. Е, е, комисията по бюджета трябва да реши този въпрос, както и специализираните комисии. Наистина имаше проблеми с структурирането и с финансовото управление на този проект. Както вече беше посочено, и има място за подобрение. Мисля, че процесът върви, редица подобрения ще бъдат предоставени от ръководството много скоро. Позволете ми да ви напомня няколко неща. Тук имаме едно международно споразумение, което представлява ангажимент на Европа към останалата част на света. И това е факт. И той поставя под. А, а, поставена карта доверието към Европейския парламент и към европейските институции. Искаме ли истинска индустриална политика в Европа? Лисабонския договор ни дава правните основания за това ИТЕР ще бъде добрим пример за такава политика. Това е един основен въпрос. Нищо по-лошо не може да се случи, освен да се спре един промишлен проект на средата. И ако се окаже, че проектът не е добър, вие просто го. Ам, убивате в зародиш, ако нищо, а, обаче, най-лошото обаче той да бъде а, спрян на средата. И трябва да се направи разлика между промишления подход и бюджетния подход. Двата подхода са взаимно свързани. И нашата комисия трябва да разглежда нещата от а, двата аспекта. Съгласен съм, че ще бъде трудно да се а, изразходват средства на комисията за допълнителни разходи. В бъдеще съгласен съм с това, което каза Салваторе, че не, не би трябвало да се финансира нещо, което е част от финансовата политика. А и как финансираме ние нашите приоритети? Е, имам предвид също времено и дългосрочните ни отговорности. Как може да се финансира на място? Откъде се намират ресурси? Ще има ли общност на подкрепа? Нещо трябва да се направи и можем да видим, че днес може би можем да направим нещо за една година, но трябва да осъзнаем, че проекти като ИТЕР имат допълнителни пълзи. А, това е наистина една перспектива за бъдеще. Каква Европа искаме да изграждаме? Тук имаме една структура. Това не е проект като кула от слонова кост. Това не е нещо за забавление на общността. Това е нещо, от което бихме искали да получим практически резултати. Така че това ще бъде за Европа, в полза на Европа и, ще демонстрира нашата отговорност. И се надявам, че ще можем да изпратим една мисия от евродепутати, за да може да се получат конкретни отговори на нашите въпроси. Има въпроси, които следва да решаваме. Наистина, обаче аз вярвам в този проект и в една Европа, която искаме да изграждаме в бъдеще. Зная, че ние искаме не само да се цитират цели, защото искаме да има доверие. Председателя им, трябва да се задават добри въпроси. Йоран има думата. Аз ще бъда много кратък. Искам да а, кажа само две мисли. Първо за международния ангажимент, който поемаме. В нормални случаи а, може да се каже, че най-добре е да се а, осигури първо дългосрочното финансиране и тогава да се поемат международни ангажименти. Не можеше ли да се следва тази процедура за нас сега е проблем? Ние смятаме, че сме притиснати от комисията, да кажем, че имаме международен ангажимент, който трябва да спазим и трябва да се намерят парите. По-скоро трябваше по обратния път да се подходи. Нямаше ли да бъде възможно това да се направи? Моята група не е против проекта ИТЕ, но Ние не сме напълно убедени, че това е единствената, единствения приоритет номер едно в категория едно и ние се на категория А. И това може да доведе до ситуация, при която ще е, може би е, ще бъде необходимо да намалим други е, финансирания в категория 1А. Смята ли комисията, че това е най-големия приоритет в категория 1А, така че да се намалят всички други приоритети? Благодаря уважаеми колеги, господин генерален директор, имате думата. Благодаря ви. Отутре моята дирекция ще се нарича изследователска дейност и иновации. И по време на първото ми заседание тук Основният документ за работа на бюрото ми беше ИТЕР и от тогава той се остава един от документите, върху които работя. Проекта тежък ли е за реализация? Да. Имаме ли проблеми? Да. Допускани ли се грешни? Абсолютно. Можем ли си да позволим да замразим проекта? Да го спрем? Не. Ако искате да осъществим целите си в сферата на климата и енергетиката, не можем да си позволим да не инвестираме в ядрения синтез. Просто това е положението. И сега да цитирам една интересна цифра. Общите разходи по ИТЕРС наистина са 6,6 милиарда евро, сериозна сума. Но тази сума се равнява на сумата, която харчим ежедневно за нефт и петрол. 6,6 милиарда. Сега да се спра на разходната част. Тук съм с колегата Хуан Хуан от Генерална дирекция бюджети, който ще се занимава с бюджетните аспекти. Увеличението на разходите. Както знаете, проекта претърпя сериозно увеличение на разходите. Споразумението за ИТЕР бе подписано през ноември 2006 година, като първоначалните разчети за разходите бяха правени през 2001 година и бяха прияти от държавите членки и от научните кръгове. Един от Първите аспекти на създаването на организацията за проекта ИТР през 2007 година бе да се анализират отново разходите, което доведе и до нови разчети за разходите, внесени през юни 2008 на съвета ИТЕР. Като си имат предвид мащабите на увеличението, комисията поиска няколко отделни оценки на разходите, които да се проведат на европейско и международно равнище. До средата на 2009 година всички външни оценки потвърдиха, че новите разходни разчети са надежни и че наистина сериозно ще бъдат увеличени разходите по проекта. За да се реши проблема, през юли внесохме предложение по които по допълни... в по-големи подробности ще навлезе колегата Хуан Хуан. Целта не е да се изразходят всички средства по рамковата програма. Една трета, както знаете, максимално от средствата трябва да дойдат от рамковата програма. Идеята е да можем да се спреме на другите приоритети от стратегията по 2020 година които са не по-малко важни. Относно управлението, наистина има място за подобрение. Същото въжи за администрирането. Като се има предвид резултати от различните оценки на управлението, комисията настоява да се одобрят замените, които се правят в Барселона. Искаме да се назначават нови менеджери, които се подбират на базата на опита, квалификацията, а не на базата на политическите им пристрастия или гражданството Радва, много сме доволни от новите предложени кандидатури. Риско, който е директор и седи до мен, има сериозни успехи в управлението на подобни проекти в Великобритания и в други държави. Той е единственият подходящ човек да предвижи напред този проект в Барселона, където се намира съвместната инициатива. Същевременно, както знаете, имаше нови имена в структурите за управление на ИТЕР. Професор Молтошима е новия генерален директор – също човек с сериозни постижения, който е изграждал сходни обекти в своята собствена държава. Организацията постепенно се подобрява и отговаря на целите. Това касае не само човешкия ресурс, а и структурите. Обсъждаме начините за допълнителното подобряване на управлението, организацията, вътрешният контрол, всички необходими мерки, с които да се избегне допълнителния преразход и да се осигури ефикасно управление. През следните седмици ще внесем пред вас и държавите членки съобщение на тема какви управленски мерки са необходими за оптимизиране на резултатите и за намаляване на разходите. Радвам се, че Фран Бриско, който стои до мен, вече е включил първата от тези мерки, за да може проектът да се движи по график. Относно управлението, в нашето предложение, в нашето съобщение за вас, за държавите членки, ще разгледаме въпроса за управлението, ще предложим конкретни идеи за подобряване на ролята на Европейския съюз в това отношение – защото ние нямаме дела, който ни се полага в управленската структура. Това ни не позволява да изиграем и ролята, която трябва да играем в подобна организация. Ще намерите конкретни предложения през следните седмици. Относно съвместната инициатива, организацията във Великобритания – която е много важна за постигането на напредък по проекта. Тази организация продължава да бъде подпомагана с бюджетни средства, докато стигне края на жизнения си цикъл, който определено ще е някъде 2014-2015 според специалисти в областта. Много важно е познанията да бъдат прехвърлени от JET към ИТЕР а също и персонала постепенно да бъде прехвърлен. Той разполага с уникална квалификация в Европа и подходящ за реализирането на този проект. Аз лично съм убеден, че новите управленски структури, които постепенно въвеждаме и идеите, които ще предложим, ще помогнат проектът да бъде вкаран в релси отнови, в график сега ще дам думата на колегата да се спре на бюджетните аспекти. Благодаря, господин генерален директор. Искате ли да добавите нещо? Да, съвсем накратко. Мисля, че въпросът ще бъде разгледан по време на заседанието утре, така или иначе. Колегата много добре очерта изходната ни позиция, положението в момента. Всички добре сме запознати с условията, при които може да се финансира проекта с оглед проблемите, пред които сме изправени. Чухме искането на парламента да получи по-пълна представа за механизма за финансиране. Утре ще се опитаме да хвърлим светлина по този въпрос, колкото се може по-бързо. Няма смисъл да ви давам допълнителни подробности на този етап. Въпросът за финансирането от втори раздел е бил обект на няколко дискусии. След като изтече срока за 2010 мисля, че ще получим по-ясна представа за наличните средства по този раздел за 2010 година. Ако не се използват тези средства, те могат да бъдат загубени и тогава финансирането на ИТЕР ще срещне проблем. Господин Бриско, директор за ядрения синтез, искате ли думата? Едно кратко изказване от моя страна. Първо, ИТЕР е голям научен проект – а през първите 10 години той е и сериозен строителен проект. Когато започнах работа в Барселона през февруари тази година, набързо си дадох сметка, че се нуждаем от малко по-добро управление на проекта, нуждаем се от сериозен експертен състав. Имаме добър човешки ресурс, но не куца управлението на проекта. Именно върху това се от целията си през, няко... едните, ня... през първоначалните месеци. Аз промених организационната структура, за да може централен компонент на нашата работа да стане управлението на проекти. Ще направи някои кадрови промени, като част от структурните промени. Ще променя и процесите, които използваме. за да може да използваме обичайните за отрасъл практики при подобни проекти. Възнамерявам да променя и системата за отчетност, за да може и отвътре и отвънка хората да имат много по-добра представа за напредъка, който осъществяваме в работата си. Предложенията ги правя, те бяха одобрени от управителния съвет на 5 октомври. Тази седмица имам заседание с новите ръководители на екипите по проекти, които, както казах сега, са основен компонент от новата структура. Искам да ви кажа, че промените не само се обсъждат, а пристъпваме от думи към дела. Относно ограничаването на разходите, това е неразривен елемент от управлението на проекти. Иначе мисля, че мога да ви успокоя. Цифрите, които бяха цитирани след големи проучвания преди 2-3 години, както от, потвърди генералният директор, бяха потвърдени от независими оценители. В последно време със задоволство мога да отбележа, че нямаме нови лоши изненади. В продължение на повече от година насам не мога да се спомня да има установен сериозен проблем с ИТЕР, който да доведе до допълнително увеличение на разходите. Същевременно Заменихме някои от по-големите строителни проекти, свързани с ИТЕР. И цените, които се предлагат, са малко под нашите разчети. Поради тези две причини, сега не се притеснявам толкова от цитираните цифри и мога да ви гарантирам, че не се предвиждат допълнителни увеличения на разходите. Освен това, проектът е на по-напреднал етап. Разчетите на разходите бяха извършени преди 2 или 3 години, но дизайна все още не бе приключил, бяха установени пропуски в хода на работата. Този етап вече приключи, дизайна до голяма степен е приключил и преминава към реални строителни дейности – В заводите в Европа сега започват да се произвеждат някои от основните строителни конструкции. Благодаря. Благодаря, благодаря господин директор, благодаря на докладчика. Всъщност искам да попитам докладчика дали искате да добавите нещо или да приключим дискусията по доклада. Както посочи генералният директор Джорджони, през следващите дни и седмици ние ще трябва да се занимаем с тристранните срещи и с съгласуването, но това, което обсъждаме тук, не е лично недоверие. Това не е израз на лично недоверие. Това, което вие посочихте, звучи твърде многообещаващо и от друга страна, ние не сме окончателно убедени в това какви ще бъдат окончателни предложения по управлението на проекта и доколко е, те ще бъдат приети и изпълнени. Така че на 11 ноември ние когато като се споразумеем в рамките на процедурата по съгласуване, ще трябва да дадем зелена светлина. И това се изисква от нас. Мисля, че господин директор е много важно да се знае, че ако днес не е възможно, не знам защо, ясно да се очертае как ще се отнасяме към цифровите данни и то не само тези средства, с които разполагаме за 2010, извинете, тези средства, средства не са загубени, ако ние не се споразумеем. Те ще тръгнат по други пътища, ще бъдат върнати в държавите членки и края на годината или следващата година, ако се споразумеем за допълващ бюджет, тогава ще трябва да осигурим и изискваните средства. Тук става дума за някои публични изявления на австрийски министри, които отвърлят изцяло предложението заседанията на комисията за ревизиране. Естествено, аз знам, че моята страна е една от първите страни, която иска преразпределяне на средства. Това е класическия пример. И за това е много важно да получим доверие по отношение на цифрите, които се доставят сега и изобщо оценките, които се правят и в крайна сметка как да действаме с тези цифрови данни. Защото не става дума за милиард е, и 400 милиона. Става дума за 6,6 е, е, милиарда и до 2020 година искаме да имаме сигурност, че в началото на преговорите за следващата финансова прогноза трябва да настъпи едно тежко отрезвяване. Така че е, тук ще трябва да установим какво може да се направи от чисто човешка гледна точка. Още нещо искам да кажа във връзка с е, значението на това, което беше направено на 12 октомври, е, което заяви господин Мотилема като генерален директор, а именно към края на годината, предвид на процесите в е, Франция, публичните изслушвания по този проект ще се състоят. Искам да е, очертая какво всъщност означават тези срокове. Става дума за публично изслушване, там ще бъдат включени и допълващи елементи, които ще причинят, може би, някакви разходи. Сега, що се отнася до сроковете за финансиране, предложението на комисията по принцип използва възможността 2010 година да бъде година, в която ще бъдат прехвърлени, т.е. трансферирани средства за 2012 и 2013 година. И предвид актуалното предложение допълнителното финансиране ще се отнася за 2012 и 2013 година. И по тази причина готовността е на лице, както Йоран посочи, но не на всяка цена и не за сметка на други проекти като разбира се, има групи в изследователската общност, които имат собствени интереси и собствени представи по отношение на това, което Европейския съюз прави в сферата на изследванията и в сферата на глобализацията. По тази причина аз смятам, че идеята за едно добро споразумение – е добра, защото то ще гарантира изпълнението на предложенията за реформи. Искам да посоча също, че малко като брейнсторминг. Ако приемем, че ще стигнем до такова споразумение и ще има друго предложение на комисията с допълнително финансиране на ИТЕР, без да се нарушават основните приоритети на парламента, да, ако предположим това, трябва да се гарантира други решения да бъдат предложени преди да се освободят от бюджетния резерв тези средства. Това е нещото, което ще трябва да споделим като идея в рамките на процедурата и нашето решение до голяма степен зависи от това е, какво комисията ще сложи на масата в началото на процедурата по съгласуване. Благодаря на докладчика. Приемам, че комисията разбра вашето изложение. При последните е, разисквания в е, трилог по отношение на бюджета, ние е, се споразумяхме за едно общо пътуване, съвет, комисия и парламент да отидем на място. Калараш беше споменат, но е, най-важните неща мисля, че стават не там, а в Барселона. Какво означава това? Ние трябва да отидем на строителната площадка, на строителния обект и да видим как се управлява този проект и въобще как се осъществява изпълнението му. Докладчикът посочи, че предложенията на комисията – за начало на финансирането и на допълнително финансиране не урежда целият проблем. Предвижда се един допълнителен период 2010-2013 година. След това наистина е едно много е, голямо постижение, акробатично постижение между 2010 и 2013. Значи вземат се средствата през 2010 и 2012 година започва да се изразходват, но след 2013 трябва да са 100% изразходени. Естествено, ние трябва да гарантираме дали реформите, които текат в момента и които господин генерален директор и господин директор се провеждат под ваше ръководство, дават някакви резултати. Ние по принцип нямаме причина да се съмнявам в този избор, обаче трябва да погледнем нещата малко по-точно. Всички колеги казаха, че това е изключително важен проект и мнозинството от членовете на парламента желая той да бъде осъществен, но от друга страна има и финансова принуда и тя ни ограничава и изисква от от нас да се вгледаме много подробно в изпълнението на този проект. Преки и лични контакти имаме още днес. И аз смятам, че с това приключихме и дискусията по тази точка. Скъпи колеги, аз мисля, че изчерпихме дневния ред. Искам сега да припомня, че координаторите трябва да останат в залата за още един час. Следващото заседание на бюджетната комисия ще се състои на 9 ноември в Брюксел. Става дума за две, два полудни в един и същи ден. Започваме в 9 часа и ще работим до 16.30 часа. Благодаря. С това закривам заседанието заседанието.